Днес е, една от точките ни е действията за премахване на генитално съкътяване на жените в, деня, в Международния ден за борба с тези практики. Госпожа Корац. Благодаря. Радвам се, че днес обединяваме усилия, независимо от политическата си принадлежност, за да призовем с ясен глас да се сложи край на гениталното съкътяване на жените, комисията излезе с съобщение и предвижда финансиране. Това е хубаво. Всички споменаха цифрите, които, от които всички се чувстваме разстроени. Половин милион деца и жените. Още по-страшно, че това се случва в Европа. Половин милион жени и деца в Европа са изложени на риск. Така че това, това е въпрос, който трябва да се възприема като насилие срещу жените и децата и то да се криминализира. Призовавам гениталното усъкътяване да се третира като престъпление. Всеки път, когато говорим по въпроса, се казва, е, Европа пак ни налага своите ценности, не зачита нашите традиции. Това е неприемливо защото, както каза генералният секретар на ООН, Бан Кимун, трябва да запазим най-ценното от културата и да се откажем от най-лошото. Ние трябва да кажем пределно категорично, че насилието не може да намери оправдание в традицията или религията, нито пък културата. Ние сме за всеобщи ценности и права, заложени в хартата на ОНЕ. И ние трябва да бъдем пределно твърди. Трябва също така да работим за промяна на културните нагласи и да подкрепим една от дейностите за овластяване на жените. Дейност, която се извършва в много от нашите страни. Нека да работим с професионалистите в областта на образованието, здравеопазването и социалните услуги, за да видим кои са рисковите групи в интерес на превенцията. Госпожо председател, аз се присъединих към кампанията на Комисията за нулева толерантност срещу гениталното съкътяване на жени. Надявам се, че и други ще се присъединят към тази кампания и ще можем да работим с обединени усилия. Госпожа Горма има думата. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Въпреки, че е, проблемът все повече става видим за международната общност, е, е, тази практика продължава. Не става дума само за много тежко нарушение на правата на жени и момичета, но и за много